парламентите се излагат и така нататък. Ние сме за майчинството, за семейството. Нелепо е да се говори за нас по този начин, особено когато се говори за жени депутати. Благодаря. Procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Продължаваме с дневния ред. Преди да гласуваме, Имам няколко съобщения. Първото е свързано с писмена декларация, внесена от господин Папа Стамкост, също така господин Сусафрита, за борбата срещу корупцията в европейския спорт. Подписана е от повечето депутати на парламента много добра новина за тъй като някои факти хвърлят тъмно петно върху доброто име на спорта. Този документ ще бъде представен на съответните органи и имената на подписалите ще бъдат публикувани в протокола. Второ, писмена декларация 008 от е, Лидия Доденберг, Танак, Викстрем и други за комисията за е, изчезнали лица в е, Кипър. Тази декларация също ще бъде представена на съответните органи. Благодаря ви за тези инициативи. Госпожа Яна Кодакис е, иска думата. През последните три месеца аз съм изпращала писма и имейли за е, информиране и осведомяване за изчезналите лица в Кипър. Днешната декларация беше приета с солидно мнозинство. Благодаря на авторите. Специална благодарност на Чарл Страсбург, на Чарл Станък, който във всяка сесия в Страсбург се опитва да привлече е, подръжници в трибуните за посетители днес е група младежи от Организацията на младите кипърци. Това, е, това са младите, от които ще зависи бъдещето. Председателят прекъсва ораторката. Поздравявам ви за тази декларация. Ще дадем думата и на господин Папастамкос, той като той също под, подписа декларация. Той беше първият подписал декларацията. Мичел, Бенамирас, Дзивка, Суста, изброявам имената на част от колегите, подписали декларацията номер 007 от 2011 година. Надявам се посланието на парламента ще потикне комисията да работи по-ефикасно и да координира борбата с измамите в спорта. Благодаря. Благодаря. Казва председателя. Комуне, non ci sono emendamenti, pongo in на следваща точка от дневния ред е гласуване на предложение за резолюции. Няма изменения.